Ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen guten Tag. Здравейте, колеги! Добре дошли на нашето заседание. Сърдечно приветствам с добре дошли госпожа Георгиева, заместник председател на комисията. Радваме се, че, имам, че имаме два часа за обмен на мнение, но трябва да кажа нещо друго. Следващия четвъртък 8.30 в Страсбург ще се състои втората точка от дневния ред, тъй като генералният секретар Веле се е разболял. Нямам други съобщения. Преминаваме към трета точка – освобождаване от отговорност. Мартина Длабаява, Длабайова е докладчик. Господин Лазаро има думата от името на Сметната палата. Госпожо председател, госпожо докладчик, уважаеми депутати госпожо заместник председател на комисията, за мен е чест да, предла... да представя пред вас съобщението на Декларацията за достоверност за 2014 година. Ще се спра на глава 1 на, управляемо... на управляемостта на бюджета, на глава 2 вече сте говорили с моя колега и с съответните комисари подробностите по отделните заключения. От... Е, говорим за, бюрет, за бюджет в 2013 година, от тогава започва отчетния период, т.е. продължава до 2020 година. Имаме сравняемост на съответните статистики и предоставихме статистиката за областите за разходване, за социални разходи, за развитие на селските райони. През, за, в бюджета 2015 година там оценихме по-нататък мерките за развитие на селските райони и въведохме глава за, гра за оценка на, гра... на грешките за, за, граж... за гражданството. Какво забелязахме в днешния доклад? Видяхме, че може да издадем становище без резерви относно натежността на отчетите. Това го правим от 2007 година. Тоест, ние подписахме сметките, така да се каже. Видяхме също така, че разходите са законообразни и редовни и се спазват правилата. В нашето становище приходите са отразени редовно и законосъобразно. Има обаче съответно материално ниво на грешките, Затова ние имаме отрицателно становище по плащанията относно законосъобразността и редовността на грешките. За съжаление, е, изчисленият процент грешки е над 2%, прага на същественост. А сега ще се спре на нашите заключения. По отношение на администрацията, там имаме грешки економическото и социално сближаване, това е най-голямата област с грешки, 5,7% и е, растеж и заето с 5,6%. Администрацията е с 0,5% грешки, най-малък процент грешки. По отношение на разходите имаме 6% грешки в областта споделено разход, управление на бюджета. По отношение на функция А и разходите за възвръщане на средства, там имаме грешки 31% грешки. Грешки в, публи... в, от, грешки от 27%, това са грешките за публичните поръчки. Освен това, видяхме, че има връзки между нивото на грешки и и видовете грешки. 5,5% грешки в раздел 1, това е двойно увеличение от 2,7% за условията на плащане. Миналата година корективните действия от институциите в държавите членки и от институциите и от комисията имаше положително въздействие на нивото, за нивото грешки. 5,5% беше изчисленият, изчисленото ниво грешки вместо 4,5%. По-нататък в глава 4 се вижда, че много от плащанията бяха коригирани преди осъществяванията на самите плащания. Надяваме се на по-нататъчни подобрения в тази област. По отношение на разходите, е, ясно е, че ще трябва да мине много време, за да постигнем съществени подобрения. За 2006 година и 2007 година нямаме оценка на разходите, но очакваме огромни корекции на, на възстановените средства. Това ще се отрази на разходите за 2014 година в размер на 2,5 милиарда евро. Новите правила за 2014 и 2020 година правят цикъла по-ежегоден и смятаме, че ще може да издадем допълнителни декларации за достоверност в бъдеще без проблем. Като анализираме специално проблематичните области, това е много важно за нас, за да се получим от направените грешки. Сега съвсем накратко ще се спра на новата глава 2 за финансово управление, където специално се спряхме на някои аспекти за управлението на бюджета. Това е нова глава, започнахме от 2014 година. Това е всъщност част от глава първа. Тук представяме анализ за натрупаните и неизплатени средства, на освоени средства. Анализът показва, че в някои държави членки неизползваните, неабсорбираните средства заедно с националното съфинансиране съответства на общите разходи. крешките са на високо равнище и тук е комисията трябва да помисли за мерки за намаляване на броя на бюджетните кредити за задължения. Радвам се, че комисията е приела нашите предложения, особено нуждата за дългосрочна перспектива. Една такава перспектива ще помогне на всички заинтересовани страни да оцени бъдещите бюджетни кредити за задължения. Както казахме, заедно с комисията работихме по въпроси, засегнати и от вашата комисия, а именно квантифициране на грешките, причините за появяване на грешките в областите природни ресурси и кръстосано спазване. Уважаема госпожо председател, уважаеми депутати, Независимо от положителните послания, има много какво още да се направи по отношение на законосъобразността и изпълнението. Госпожа председателят Куркиргиева има една много предизвикателна задача. Тя трябва да се съсредоточи върху изпълнението на бюджета. Това е една положителна тенденция. Направени са първите стъпки, пътят обаче е дълъг и ние ще подкрепим в това отношение комисията. Моят колега ще се спре на следващите глави. Важно е да се подчертае, че спазвайки независимостта си, ние поемаме отговорността за анализа на бюджета и в бъдеще ще продължим да подкрепяме нашите партньори. Ще продължаваме да работим с парламента, комисията и съвета. Благодаря на тези институции за момента за конструктивната подкрепа. В заключение, госпожо председател, искам да благодаря на депутатите за редовния обмен на мнения, засягащи нашата област на отговорност. Благодаря ви. Председателката, благодаря. Знаем, че иновациите във вашите доклади, те са много добри, те са е, много високо оценени от нас. Е, главата за изпълнението е много важна за нас. Благодаря ви. А сега давам думата на следващия колега. Thank you. Um, well, Благодаря. Раздел 3 става дума за изпълнение. Както знаете, доклада се занимава и с нередностите. В трета глава в момента слагаме акцент върху изпълнението и управлението на изпълнението на бюджета. Сега покриваме три основни области тази година. Първо е, за, от одитите за изпълнение на Сметната палата, за разходите и използваме тази глава за изпълнението, за да коментираме отново темите, които се очертаваха в доклада ни. И тази година, както и в предходни, е, анализа, правим анализа на изпълнение на комисията и също така да видим дали бюджета на ЕСА е ориентиран към резултати, свързани с постигане на стратегия 2020. Специалният доклад. Първо, 24 специални доклади бяха приети върху много широк области, градски транспорт, политика, интеграции, културна политика и така нататък. Две основни теми се очертават. Първо няма достатъчно концентрация върху резултатите и второ има натиск за разходване на средствата и това се отразява върху изпълнението. Що се отнася до годишните доклади на комисията, подкрихме, е, покрихме декларациите за дейността, плановете за дейност, отчетите за дейност и отчетите за оценка. Всяка година правим това и както и в предходната година направихме връзка с това доколко са е, полезни целите избрани за управление. Член 3 е, установяваме, че доклада се подобрява, но не е изцяло пригоден за целта, трябва да се ориентира към изпълнение на стратегия 2020. Комисията ще ви каже колко амбициозни планове за изпълнение имат те по отношение на бюджета. Сметната палата ще предостави персонал, за да се следи изпълнението на работата. Разбира се, даваме си сметка колко трудна е дейността на комисията, няма никак да им е лесно. И като се ме предвид колко е важна тази задача, се надяваме, че работата ще започне максимално най-скоро. Също така е, следва да се изведат полуки от всички наши доклади. Това ще помогне на комисията е, в последващата им дейност. Реалистично, вероятно година ще са необходими да се въведе новата система и да се във всички процеси, така че се надяваме, че можем да подобрим съществуващите процеси спрямо нашите препоръки за момент. бюджета до 2020 слагаме акцент върху съгласуването му с високите цели на стратегия 2020. Тук разглеждаме само бюджета на ЕС, макар че в края на кращата целите са свързани с бюджета на страните членки и до голяма степен. Ключовите документи са е, споразуменията за партньорство. Също така се опитахме да установим дали отговарят е, изпълнението и на тези цели. Макар, че е, на по-низки оперативни нива целите не винаги са достатъчно добре формулирани и затова трябва да се отчита в управлението трябва да се отчитат и двете, двата периода за изпълнение на стратегията до 10 и до 2020 година. Следващата многогодишна финансова рамка ще приключи горе-долу и с приключването на стратегия 2020 е добре да се съгласуват двете. Трудно е да се смени рамката в средата на, международ... на многогодишната финансова рамка, рамката за отчетност защото е много сложна архитектурата на тези отчети, но трябва да се има предвид. Председателката прекъсва, ако може да говорите малко по-бавно, защото преводачите не могат да ви следват. И накрая, твърде малко са отчетите. Комисията е дала отчет за стратегията си, но в много ограничен мащаб. Това отразява и факта, че разходите са направени за предходните програми и там не се отчитат целите на стратегия 2020, естествено. Що се отнася до фондовете за инвестиции, там споразуменията за партньорство са най-важни. Средствата се разходват предимно на ниво страни членки. Там има пет формулирани цели разгледахме пет споразумения за партньорство. Има, е, установихме, че така, зададохме си въпроса, има ли връзка между фондовете за стратегически инвестиции и целите 2020 и установихме, че няма достатъчно последователност в формулиране на целите в програмите за партньорство. Затова комисията следва да излезе с доклад какво се случва с стратегия 2020, след като няма тази връзка с, в споразуменията за партньорство тези, в тези прегледани партньорства и програми. Може би трябва да се направят единни програми и споразумения за всяка страна и те да отчитат действията по програма 2020 макар че споразумението за партньорство засяга всички тези 5 години на международната многогодишната финансова рамка, не са е, е, се възползвали от възможността да се ангажират целите с по-дългосрочните цели. За това и е, считаме, че има непоследователност навсякъде в страните членки, макар че тук там има и удачни попадения. Затова какви са резултатите, би следвало страните членки да ги дадат в измерима цифрова форма. Това е постижимо. Системите за изпълнение би трябвало да се разгледат, защото имаме притеснение за тях. Няма реално финансови стимули или санкции за непостигане на резултатите. Това е най-общо е, глава трета. Извинявам се, че толкова бързо говорих. Е, извинявам се на устните преводачи. Да, наистина, взехте дъха на преводачите. Благодаря обаче за вашата презентация. Презентацията е на глава трета. Това е много трудна глава, защото имаме и много въпроси към тази глава. Не знае дали колегите са разбрали през януари 2016 година ОНЕ публикуваха доклад за хуманитарната помощ, а именно и госпожа заместник председателя е един от авторите на този документ. Искам да ви поздравя с този доклад. Знаем колко е важна е, помощта в тази област. Е, беженската криза е в устата на всички мои сънародници в момента. Имате думата, госпожо заместник председател. uh, Благодаря, госпожо председател, госпожо докладчик, уважаеми госпожи и господа депутати, членове на Сметната палата, господин Лазар, господин Кардив. Госпожи и господа, изпълвам се с смиреност понеже съм принудена да призная в самото начало, че светът преживява тежки времена, в това число Европа. И в тази връзка днешният разговор придобива още по-голяма значимост и неотложност. Трябва не само да установим това, което е необходимо да се извърши, но и да го извършим. В всеки случай благодаря ви за възможността в контекста на освобождаването от отговорност за 2014 година да участвам във вашата работа. Благодаря ви за е, разумните писмени въпроси, е, които получихме, на които отговорихме подробно. И разбира се, ако желаете да получите допълнителна информация, ние е, с готовност ще ви я предоставим. В встъпителните си думи възнамерявам да се спра на четири въпроса. Първо, съсредоточеност върху резултатите, оценка на съобразността, прозрачност и кадрови ресурси. И самото начало бих искала да благодаря на Европейската сметна палата, както току-що чухме от господин Кардив, благодаря му за, за извършената лично от него работа, както и на неговия колега – благодаря на Сметната палата за това, че започна тази годишната процедура за освобождаване от отговорност, като призова за изцяло нов подход, съсредоточен върху изпълнението и резултатите. Това забелязваме и в доклада на госпожа Лабайова от името на Европейския парламент и в тази връзка аз съм убедена, че тази годеща процедура по заверка ще отбележи повратен момент, момент за всички ни – Ние в комисията изцяло, безусловно, приветстваме един категоричен акцент върху осигуряването на максималните, максимално възможните добри резултати за реализиране максимален ефект от средствата на нашите денекоплаци. Във всички разходни области, във всички проекти, финансирани от европейския бюджет. Е, както знаете, както, както се и посочи, ние е, в комисията е, започнахме да ориентираме бюджета към изпълнението и ми се струва, че през тази година този подход ще има преобразователен ефект върху начина по който разходваме средствата, къде ги разходваме, как ги разходваме, как се оценяват направените от нас разходи и в това отношение ние приветстваме двоякия подход – законосъобразност от една страна и въздействие по резултати и разпространяване на информация на четвърто място за европейския бюджет. Ние работим активно за изграждането на политическа ангажираност, технически експертен потенциал и междуинституционално техническо сътрудничество, за да реализираме наистина един европейски бюджет съсредоточен върху резултатите. Първо, ние създадохме съобразна мрежа на комисарите, които са разпоредители с кредити е, за да наблюдават постигнатия напредък и дават насоки. Изработихме политически ангажимент, е, представен в работната програма на комисията, именно за реализация на стратегията, за съсредоточеност е, към резултатите, чрез известие, което ще излезе през тази 2016 година. Такава ориентация на бюджета във всички разходни области. И както чухме от представителите на Сметната палата, това е един дългосрочен процес – така че редовно за напред ще трябва да правим равносметка на постигнатия напредък, да установяваме проблемите и да си подадем ръка, за да ги преодолеем. На второ място създадохме една група по служби под ръководство на генералния директор бюджет в Европейската комисия – за обмен на опит. Ангажирахме експерти на Организацията за економическо сътрудничество и развитие. Това е много важно. Е, е, едно външно критично око трябва да се хвърли на нашата бюджетна практика, да се подложим на добронамерена партньорска проверка, да усъвършенстваме вътрешната отчетност за комисията, имайки предвид, че новата рамка за наблюдение и оценка за е, текущата многогодишна финансова рамка ще даде резултат едва след като е, програмите започнат да се реализират и, и напреднат. Междувременно какво да правим? Наистина, и аз съм напълно съгласна с господин Кардив. Трябва да се стремим към промяна, но и да се възползваме от всяка възможност да подобрим работата в ход. Имайки предвид този времеви лак, ние е, очакваме да е, съберем полки по оценките на седмата рамкова програма за научни изследвания, Европейския регионален фонд, Кохезионния фонд и Европейския социален фонд. Да ви дам само един пример. По седмата рамкова програма за научни изследвания – вече получихме оценка на резултатите по 36% от приключилите проекти, възлижащи на 26% от е, общата стойност е, в финансово изражение на програмата. Много е важно е, да включим този инструмент за оценка на резултатите, за да насочим изпълнението на текущата научна програма, именно Хоризонт 2020. Е, на трето място, е, по тази стратегия ние ще работим междуинституционално. Е, организирахме редица експертни срещи с широко представителство, това число на Европейския парламент, на съвета и на Сметата палата. И ние сме много благодарни на Сметата палата, че тя първа се ангажира да работим заедно. Ние все така ежегодно ще правим равносметка в, по време на, на годишни съвещания, посветени на бюджета, ориентиран към резултати. След първата, е, прочем, 22 септември миналата година, вече имаме насрочена дата за тази годишната, на 27 септември. Госпожо Гресле, този път много внимателно е, сме отчели програмата на вашата парламентарна комисия, така че моля ви да си запишете датата 27 септември. Втори момент. Е, ориентираността към резултати означава да се подобри и законосъобразността. Правилата са за това, за да се спазват. И а, макар и да стабилизирахме нормата на грешка през последните две години на 4,4%, тя е все още твърде висока, наистина, над прага на същественост. Ето защо ще продължим, както ни препоръчва и Сметната палата, да полагаме усилия в две посоки. Първо, превенция на грешките – понеже да, винаги превенция, превенцията е най-добрия, е, най-добр, най-добрия начин да се справим с грешките. Е, активно работим с парламента в усилията си да упростим уредбата и особено, що се отнася до евентуалното изменение на финансовия регламент, благодарение на което наистина да изключим е, комплексността на уредбата като фактор за грешки. Системно ще даваме насоки на ръководителите на проекта и на контролерите, ще разпространяваме добра практика чрез мрежите от контакти е, с националните власти. Но са необходими и корекции, разбира се. Корекциите са стимул за недопускане на грешки. Когато националните власти знаят, че ще ги принудим да върнат пари, по-вероятно е да бъдат и по-дисциплинирани по линия на превенцията. Благодарение на новите правила за е, многогодишната финансова рамка до 2020 година подобрихме е, възможностите за нетни финансови корекции и сумите възлизат на около 2% от плащанията всяка година. Е, подлежат на възстановяване фактически. И това има значение. И ако ги включите, остатъчната норма на грешка се приближава до прага на същественост. Аз категорично, разбира се, бих искал да призная, че грешките, свързани с корекции, са свързани с нередни, е, неправилно направени разходи от предходни години, така че те не могат под методиката на Сметната палата да бъдат включени в ежегодната оценка. И все пак, когато програмата е многогодишна, е важно да настояваме за корекции, които в край на краищата, след приключването на програмата, ще приведат нормата на грешка към съществеността. И ние е, е, с старание се, се, се получаваме от случаите на системна висока норма на грешка. По препоръката на Сметната палата бих искал да направя оговорката, прочем, че за средносрочния преглед все, на, на многогодишната финансова рамка все още не сме получили достатъчна информация от изпълнението на новите програми. Това обаче не би следвало да ни пречи да направим равносметката доколкото можем да екстраполираме констатации от предходни програми. Позволете ми също така да призная, че макар и да сме постигнали известен напредък е, е, по събирането на информация, на данни, е, данните, които ни подават държавите членки, далеч не винаги са така надежни, както би следвало да бъдат. Така че би трябвало е, да, да подхождаме с необходимата отговорност към, към тази информация и да разчитаме на корекциите, извършени от Сметната палата. Трети момент е, прозрачност. Ние категорично се ангажираме в подкрепа на прозрачността, понеже прозрачността е най-добрият другар на нашите накоплаци. Ние се отнасяме пределно откровено към корекциите, е, които е, сме направили, е, отразяваме ги в годишните си отчети за дейност и мен ми се струва, че Сметната палата също би искала да постигне прозрачност на данните, така че изводите, които правим, да бъдат и по-надежни. Един прост аудиторски модел. В край на краищата това трябва да е нашата цел. Много е важно да споделя с вас, че е, ние преработваме системата на отчетност, комисията, управленските е, планове и годишните отчети за дейност се преработват така, че комисията да насочи вниманието си повече върху изпълнението и приноса му към постигането на общите цели на комисията. Решихме синтезния доклад е, да бъде съчетан с доклада по 318 член. Ще имаме един комплексен доклад и така ще насочим вниманието към изпълнението. Движим се в посока към прозрачност и що се отнася до кадровите ресурси, е, с е, публикуване на случаите на така наречените въртящи се врати. The, uh, ombudsman, uh, about it. И получиха признание за това от Европейския омбудсман. В борбата с злоупотребите е, вие искате от нас да дадем повече независимост на надзорния комитет на ОЛАФ. Не е лесен този въпрос – но е, съм удовлетворена да ви осведомя днес, е, че е, правомощията по надзор на бюджета са изнесени от ОЛАФ в комисията. И това е препоръчена стъпка. И освен това формализираме е, вземането е, на становището е, на надзорния комитет е, по решение за кадрово обезпечаване, вземани от секретарят. Очакваме, прочен, холандското председателство да приеме и някои много целенасочени допълнителни мерки, за да се избегне каквото и да било подозрение за вмешателство. И най-сетне кадровите ресурси. Позволете ми да кажа, че аз се гордея с хората, които работят в нашите институции. Огромното мнозинство от тях а, са а, хора високо компетентни, а, 110 човек от дни са изработени а, над, наднормено работно време в това число. И ние мотивираме нашите служители да се съсредоточат върху европейските приоритети и придаваме по-голяма привлекателност на тяхното професионално израстване чрез гъвкавост и мобилност. И също така е, е, е, ще разгледаме известното недоизпълнение, не справене с натовареността, за да подобрим резултатите от работата на нашите служители. Един пример. Миналата есен е, се нуждаехме от незабавно увеличаване на кадровато обезпечаване на Генерална дирекция е, е, вътрешни работи и екология предвид бежанската криза. Обявихме 65 вакантни места, 50 във вътрешни работи и 15 в ЕКО. Получихме повече от 800 молби, някои кандидати и кандидатстваха и за двете дирекции. И това, което удивлява, е, че огромен брой от тези кандидатури е, е, много точно съответстваха на изискванията, на, на, на онова, което търсихме. Търсим а, е, а, начин да проявяваме гъвкавост, не просто защото гъвкавостта е нещо добро само по себе си, а защото при 5% съкръщения ще трябва да можем да а, разполагаме ресурсите, с които разполагаме максимално добре. Да ви дам една представа. 100 1015 е, е, бройки ще бъдат съкратени до края на тази година, 239 бройки следващата година. Толкова съкръщаваме и по тази причина аз подчертавам необходимостта от търсенето на синергиен ефект и ефективност за рационализиране работата на комисията, да се възползваме в максимална степен от е, човешкия капитал, който е, разполагаме. Тук става въпрос както за хоризонтална ефективност и вертикален анализ на ефективността, като е, определяме приоритетни е, генерални дирекции. Гъвкавостта е двупосочна, обаче. Ние очакваме от нашите служители да проявяват гъвкавост и им връщаме гъвкавост с гъвкаво работно време, с повече възможности за дистанционна работа. Това, прочем, става особено важно при новата обстановка на сигурност, в която сме принудили да работим. Така че плавно, е, е, без, без сътресения, да продължаваме да вършим работата си, независимо от е, проблеми, които възникват за сигурността. Благодарение на дистанционната работа, впрочем, се, се справихме по време на степента на тревога 4, която, знаете, наскоро бе въведена в Белгия. Въвеждаме и нови мерки за сигурност, за е, увеличаване на, на, на, на нашата устойчивост на такива непредвидени обстоятелства. Работим по управляването на таланта, по изграждането на ръководители. 40% е, е, е показателя за управленски кадри, определен от колегиума на комисията. И знаете, аз е, всяка седмица след заседанието на комисията заснемам кратък видеоматериал е, за, за нашите служители и, и тогава обявявам новите назначения. И е голямо удоволствие, защото е, твърде често назначаваме един мъж, една жена, две жени, един мъж и така нататък. По отношение на половото равенство, нали, тези 40% всъщност, това е, това е количествения показател, който имах предвид, се изпълняват много успешно. След това ние се движим от административно управление на човешките ресурси към един практически, прагматичен и, и, и е, гъвкав подход на, на управление на, на нашия човешки капитал. И най-сетне тези тежки времена, както казах в самото начало, ние сме длъжни да се постараем всячески да е, е, защитим интересите на нашите хора. Благодаря ви. Благодаря, госпожо заместник председател. Благодаря и за от отговора на, на въпросите. Вие отговорихте на 120 въпроса, което е рекорд. Всъщност, половината от въпросите можеха да бъдат можеха да, бъд, да намерят отговора в, в годишния доклад, например, брой на дните отсъствие от работа поради болест и подобни въпроси. Те можехме да намерим отговора в вече съществуващия текст, но така или иначе много ви благодарим за отговорите. Искам да кажа и, че имаме гости, поканихме гости от комисията Юри, които се занимават особено с въпросите за персонала, но те не се отзоваха на нашите на нашата покана. А сега думата има докладчицата. Благодаря, госпожо заместник председател на комисията, уважаеми представители на Сметната палата, палата уважаеми колеги. Това е последното изслушване, посветено на тази тема. За съжаление, но ние ще се спрем на специфични точки и ще предприемем един по-глобален подход. Имам в заключение ще спомена някои е, по-специфични препоръки и желания от моя страна, но ще започна с следното. Бих искала да има един балансиран подход между изпълнението и съответствието. Тук бих си пожелала един по-конструктивен подход по отношение на процедурата за освобождаване на отговорност. Виждаме, че наистина е, връзката между тези два елемента е, образува синергии и се използват иновативните инструменти, инструменти, които са насочени от академичната теоретична област към практиката, но този преход не означава, че сме в е, края на процеса, напротив, ние сме в началото на процеса. Това означава, че едва сега започваме с този нов подход, защото всички параметри в бъдеще трябва да бъдат подобрени, включително препоръките, заключенията, всичките трябва да бъдат приложени на практика. Виждаме един общ, една обща нагласа към освобождаването от отговорност е, за 2014 година на нашата комисия и документа представен от госпожа заместник-председателя на комисията. Има някои моменти, които се препокриват. Сега по отношение на е, резултатите и изпълнението. Мисля, че Сметната палата осветли нещата много добре по отношение на 2014 година. Най-напред Казва се, че имаме два припокриващи се програмни периода многогодишната финансова рамка и политиката за растеж и заетост. За нас в комисията КОНТ ние се занимаваме и анализираме резултатите, така че важно е тук финансовото управление да постигне целите на Европейския съюз. Имаше отчасти отговори в писмените въпроси, но искам да ви попитам тук каква е връзката между плана за действие на господин Юнкер с неговите 10 приоритета и рамката Европа 2020. И каква е връзката между стратегията Европа 2020 и плана на Юнкер по отношение времеви график и отчитане? И важно е за нас да разберем как целите на плана Юнкер ще бъдат отразени в стратегията Европа 2020. През 2010 година бе заложено, бе заложено на началото на стратегията за заетост и растеж и там имаше 7 основни инициативи. Какво се случи с тях? Освен това имаме отчетния период 2014 и 2020 година. Той също започна а, преди началото на новата комисия Юнкер. И така бих искала да имам повече коментари за целите и на тази програма. На второ място, Сметната палата изразява съжаление, че резултатите не са оптимални поради факта, че петте структурни фонда не са обединени в един общ регламент. И поради това страдат операционалните програми и партньорските споразумения. Това според мен е голям проблем, защото прилагането на а, развитието на общините, на регионите зависят от, от, до голяма степен от синергии от използването на фонда за регионално развитие. Така че тук бих искала да имам също по-подробни по-подробни обяснения. Това ще ни позволи да потърсим коригиращи мерки и решения. На следващо място, пилотният проект, предложен от Сметната палата в областта на развитието на селско-стопанските райони. Там се вижда, че наистина е необходимо да се засили аспекта на резултатността и изпълняемостта. Докладът на Сметната палата подчертава, че има преместване на политическите цели, което означава, че една четвърта от проектите не, по, не постигат своите цели – това за мен е много, много безпокояващо. И аз няколко пъти повторих този факт. В областта на развитието на селските райони се вижда, че имаме ефект на, на лос, който обаче не е оптимален. И фондовете не постигат оптимален резултат. Бих искала сметната палата да задълбочи анализа на резултатите и на изпълнението, защото ние имаме наистина голяма нужда от тях. Както знаете, трябва да намерим правилния баланс между, между използването на бюджета, като оценяваме законността, редовността и нивото на грешки и в същото време да оценим качественото използване на средствата, като се съблюдават принципите на добро финансово управление. С, този, с други дума, думи, един бюджет, който е ориентирал към резултатите, т.е. това, което правите вие, госпожо заместник председател. Но не би трябвало да загърваме и подхода за съответствието. Един от, едно от заключението на Сметната палата е, че има проблеми в смесеното, в споделеното управление. Там има грешки от 4,7%. Тук комисията при 2013, през 2013 година нивото на грешки беше 3,7% за разходите направени под прерогатива на комисията. Може би тук трябва да се помисли за един такъв балансиран подход, в който всички аспекти, включително и съответствието са отразени. Нека в заключение кажа следното. Една област беше особено важна за парламента и аз имам предвид естествено а, политиката за беженците и миграцията. Това е нормално, защото това е много важна тема и за европейската общественост. Съжалявам, че комисар Аврамополос не можа да обсъди с нас финансовите аспекти на тази политика по време на процедурата за освобождаване от отговорност. Мисля, че това беше много важно и би трябвало да имаме и тук от комисията някои конкретни ангажименти. И така приключвам е, първата част на своето изказване. Изказване ще взема думата в края на заседанието за заключение. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Госпожо заместник председател, имате думата. Uh, thank you very much. Благодаря. Необходимостта да се балансират изискванията за изпълнение с изискванията за съгласуване, абсолютно съм съгласна с това. Още повече да се подобри е, съгласуваността, изпълнението на условията подобрява и общото изпълнение. Тоест те са част от едно и също уравнение. И нека да припомня думите на господин Кардив. Става дума за това, че всички промени ще отнемат време стига обаче да се движим в правилната посока. За да го направим, трябва да сме наясно къде искаме да стигнем. И след това да предприемем съответните стъпки, които сами по себе си могат да бъдат измерени също така. Говорихте за приоритетите на председателя на комисията Юнкер, седемте водещи инициативи, стратегия 2020, как са свързани всички тези неща. Седемте водещи инициативи те се отразяват до голяма степен в многогодишната финансова рамка, в тази част, която се управлява от комисията. Тези 20%, за които отговаряме ние. Седемте водещи инициативи и цифровата програма, ресурсова ефективност, индустриална политика за глобализиран свят, нови работни места и умения и борба с бедността и други, можете съвсем спокойно да е, измерите какво сме постигнали по тези инициативи и до голяма степен може да се разположат тези дни дейности в е, споразуменията за партньорство. Ясно може да се види как къде е връзката. Малко по-сложно става, когато вече започнем да разглеждаме констатациите на Сметната палата, а именно, че е, степента на припокриване на Европа 2020, съответната стратегия и предвиденото в споразумението за партньорство се разминават. Причините са две. Първо, ангажиментите на страните членки към изпълнение на програмата 2020 и също така и доколко те са информирали съответните си органи за плани... планиране и бюджетни органи в това отношение. Някои са свършили повече, други не толкова. Някои по-механично са го направили, други са работили повече по същество и по-пространно. Второ, много зависи от това доколко, какво отношение има към националните цели европейския бюджет. В много страни европейския бюджет е основен източник за финансиране на инфраструктура и инвестиции. А, има страни, където европейския бюджет е относително малък и често е насочен към една или две от основните знаковите водещи инициативи. Тоест, е, там се изпълняват една или две цели. Е, примерно младежка заетост или научни изследвания и развойна дейност в други страни. Затова именно това, това разнообразие само по себе си не е лошо според мен. Просто въпросът е доколко продължаваме да а, е, засилваме вниманието си към целите и към резултатите. Е, е, програмата Европа 2020 и 10 приоритета на Юнкер. Отново трябва да отчетем две съображения. Някои от приоритетите на Юнкер имат е, директни, много значителни суми, предвидени в бюджета. Инвестициите за умения и за работни места и растеж, те се свързват директно с европейските фондове. Някои от приоритетите имат отношение към политиките в по-голяма степен, отколкото имат отношение към средствата. Примерно създаването, т.е. разширяването на а, издълбочаването на вътрешния пазар. Ако става дума за капиталовия съюз, той няма голямо отношение към бюджета на ЕС, Връзката е много по-слаба там. Та, доколко важни за бюджета са съответните приоритети, зависи от самото естество на приоритетите. Те са различни, а доколко те се препокриват с стратегия 2020, бих казал, че 10 приоритета на Юнкер представляват един по-целенасочен подход към постигане на целите на стратегията 2020 и признават в по-голяма степен, че освен формулировките и целите застъпани в стратегия 2020, следва да сложим акцент и върху нови приоритети. Един такъв приоритет е кризата с миграцията и бежанците, после конкурентно способност посредством засилване или задълбочаване на вътрешния пазар. И тогава какво да направим? Има различни компоненти. Какво правим ние в комисията? Опитваме се в максимална степен да постигнем такова припокриване, покриване особено в тесния смисъл на използване на бюджета. Европа 2020 е програмата, която ни, е водеща, служени за компас. Тя определя как може да се подкрепят растежа и ефективността в Европейския съюз. А планът Юнкер и съответните му приоритети – подчертава е, насоките на действие на настоящата комисия. И именно при покриването на е, двата, тези две програми е, е задачата, по която работи нашия персонал. Те, тези неща не си противоречат. И има какво да се работи. А Що се отнася до това, че е, цели от много високо ниво не са били е, сведени до съответните конкретни програми и действия. Нека да ви поясня какви са разликите и така да коментирам отново думите на господин Картив. Ние се намираме в началото на пътя, не на края, пътя към резултатите и успешното изпълнение. Във всички случаи оценяваме високо всяка помощ, която може да ни бъде предложена, за да се движим бързо по този път. И също така сме наясно, че а ако се обърнем сега и направим оценка назад, може би щяхме да действаме по различен начин. Въпросът е какво да правим от тук нататък, как да се пригодим. Що се отнася до е, индикаторите или е, начините за оценка за различните области, правилно имаме какво да научим едни от други – от самото начало подчертах, че на политическо ниво и на ниво персонал и на е, е, ниво е, изпълнение търсиме взаимозависимост, смесване на, на подходите, на методите. Постигнали сме някои много положителни моменти на съвместно работа между, да речеме, програмата за цифровизиране и е, кохезионните фондове и както и целите за развитие на извън е, градските райони. Примерно е, се работи за осигуряване на много бърз интернет в е, земеделските райони. Тоест, е, е поред Използвайки опита от една, от един ресор, можем да осигурим развитие на друг. За финансовото управление нямам какво повече да коментирам. Напълно съм съгласна с вас, че правилата трябва да се спазват и да се спазват и да се спазват. Те затова са там, за да бъдат спазвани. И а, работата ни в това отношение ще продължи със също толкова високо ниво на внимание. И накрая, много конкретният въпрос как така в областта на конкурентна способност е, е увеличено нивото на грешката. Тя е в областта на нашите компетенции. Тази година се появиха няколко много големи грешки и те оказаха много голямо въздействие на общия резултат. Просто бутнаха го в е, една посока. Всъщност е, цялата голя... повишаване на грешката идват от 6 големи грешки. В предходни години е имало само по една такава. Нищо не е сменено по отношение на системите за контрол от 2013 до сега. Просто сега се появиха 6 големи грешки. И тук става дума и за недобра работа на сертифициращите органи и аудитиращите такива. В такъв смисъл ние трябва да работим повече с тези органи и да даваме по-качествени насоки за тяхната дейност. Имаме много широка система на ексанте контрол с съответни списъци за основни елементи за контрол и така нататък. Ще продължим да работим на базата на заключенията от Сметната палата. Ще търсим подобрение и на ексанте проверките за рамкова програма 7 и Хоризонт 2020. Някои от грешките ням, не биха се случили по Хоризонт 2020, а в рамкова програма 7 там има твърде много изисквания, твърде много условия. И ако ще се търси какво да не се прави по отношение на упростяването, можем да почерпим доста примери от седмата рамкова програма. Трябва да се намали максимално предписателния елемент на програмите, които задължават хората в научната сфера да се занимават с прекалено много бюрокращина. Ние в Хоризонт 2020 отразяваме ухите полуките, които си извлякохме от седма рамкова програма. Благодаря. Благодаря. Господин Штеховски, следващият колега. Ваше напани, репортерко, ваше напани, předsedkyně. Госпожо председател, уважаема госпожо заместник председател, уважаеми представители на Сметната палата, госпожо комисар, най-напред Искам да ви благодаря за чудесната работа, която сте свършили по този доклад. И, госпожо комисар, искам лично да ви благодаря за вашите подробни отговори, които сте ни изпратили писменно преди заседанието. Аз намерих много от, много от отговорите на своите въпроси в писмените въпро... отговори, но имам въпрос за субсидиите в държавите членки. Аз съм от Чехия и в тази страна европейски субсидии е понятие, което е свързано с непрозрачност и корупция. Европейските субсидии имат и не само положителна конотация, а са често свързвани и с измами. Например, проблемите в железопътната мрежа Имаше злоупотреба с парите за инфраструктура, за железопътна инфраструктура. Това беше нарушение на е, разпоредбите за публичните поръчки. Моят въпрос е, госпожо комисар, как ще се преборите с на увеличаващите се увеличаващия се брой на измамите в държавите членки. Смятате ли, че националния контрол не функционира и не е достатъчен? И съвсем конкретно, имате ли информации от контролните институции на държавите членки, че в областта на железопътния пазар има нарушения на пазара на публичните на, на, на, на публичните поръчки. Олаф информиран ли е за това? The, the control uh, philosophy in the area of uh, shared Подходът ни към контрола в областта на споделеното управление разчита в максимална степен на контрола и одита максимално близо до бенефициера. За съжаление, понякога се натъкваме на затруднения в държавите членки, не ни предоставят надежна информация и по тази причина комисията допълва полаганите от държавите членки усилия по линия на аудита, като сама аудитира и на свой ред е, тази дейност се допълва, към нея има принос и нашия аудитор, е именно Европейската сметна палата. Ние сме убедени, че следва да се влагат средства в професионална квалификация, в е, напътстване на контролните органи на самата страна или държава членка бенефициар. Без да се отказваме от някои насрещни проверки от своя страна. Всъщност, този акцент върху обучението и, и, и последващата проверка, е, е, ние определено е, призоваваме нашите служби да поставят. Трябва да има единна одитна верига, но в същото време да се избягва рискът една такава единна верига в чиято основа е, най-слабото звено е ненадежната информация, да пропусне нередностите. И това е битката ни с сметната палата. Да, единна одитна верига, обаче без да падаме в капана на най-слабото звено от тази верига, а именно е, първото равнище на контрола в държавата членка. Господин Волгин има думата. Е, благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчицата за е, отличното изказване, а и на госпожа заместник председателя на комисията. Малко по-закъснях, ако вече сте отговорила на, на някои от въпросите ми, е, съвсем спокойно ги подминете докладчицата повдигна един въпрос в своето изказване и аз, и аз се солидаризирам с него и бих искал да го доразвия. А именно привеждането в съответствие на стратегията 2020 с 10 приоритета на Юнкер, партньорски споразумения и така нататък. Много е, много е трудно човек да се ориентира. Е, е, Откровенно казано, в много от държавите членки, в части от тях не се правят никакви усилия за привеждане в съответствие на всички тези неща. И според мен комисията носи голяма отговорност е, да се погрижи именно да постигне такова съответствие. Чух вашия отговор, но, но, но все, все така не ми е ясно какви практически идеи имате за постигането на това съответствие. Например, показателите за изпълнение да се променят. Подсказвам ви една, е, е, един, е, едно решение, но, но би било добре да чуем някои практически примери. На второ място, бюджета по изпълнение и, и в тази връзка работната група, която се опитвате да създадете, знам, че все още не е готова тази работна група, няма да ви е, питам е, защо изоставате, защото без съмнение вие е, ще се оправдаете с положението в Европейския парламент, а не при себе си, но все пак добре било да чуем как виждате във времето създаването на такава работна група, доколко държите на нея да, да се постигне напредък, в частност в отношенията с парламент. И последно, едно общо съображение. Всяка година когато излезе годишния доклад на сметната е, палата, всеки се вторачва в е, нормата на грешка. Е, и разбира се, има съзнателни грешки, има, има и неволни, но, но започват да, да се отправят обвинения, да, да се черни, така да се каже, Европейския съюз. И питам се, как бихме могли да сложим край на този фарс? нали, всяка година да, да се говори само за това и, и, и още повече, че понякога съвсем съзнателно в коментарите не се прави разлика между злоупотреба и невинна грешка. Сигурно е това много сложно, но, но имате ли някаква идея как бихме могли да, да, да сложим край на, на това прекомерно е, внимание върху грешките. По съответстването, е, постигането на съответствие с Европа 2020, това, което сме предложили за новия програмен период, са именно стимули за постигането на такова съответствие. И стимулите какви са? Е, набор от макроекономически показатели, резерва за изпълнение, приемам казаното от Сметната палата, че това е стимул, този резерв, един положителен стимул, но, но недостатъчно отрицателен стимул, така да се каже. В такъв смисъл, че е, е, тези 6%, които се задържат, биха могли и да не, и да не бъдат освободени. Е, но, но така или иначе, е, това е стимул. И, и сега този акцент върху резултатите от изпълнението на бюджета е, ни дава възможност да насочим вниманието си към такива показатели, от които да можем да видим доколко се постигат целите по 2020 и след това по всеки отделен проект, който финансираме. Да ви дам конкретен пример, искате да вземем изключително важният фактор за постигане на конкурентоспособност професионалните умения. И ако вземем е, резултатите на Еразъм Плюс, не става дума само за това, че хората пътуват от една страна в друга, за, т.е. за обмена на учащи се, а и следим доколко тези хора получават по-голяма възможност да намерят работа. Е, е, на този етап мисля, че някъде 40-43% се повишават възможностите на пазара на труда в резултат от Еразъм плюс. И съответно, дали тази нова заетост е в стратегически области, значи 4 милиона някъде студенти по Еразъм плюс, но ние не очитаме само това, а гледаме доколко пригодността им за пазара на труда се е повишила и доколко тази евентуална нова заетост е в е, високостойности стратегически отрасли. И оттам нататък гледаме, разбира се, как стават нещата по страни. Така че това е една програма, управлявана на равнището на Европейския съюз. Обаче, ние следим ефекта и във всяка отделна държава членка. Има и други, и други такива примери. Значи имаме агрегирания показател – който след това се свежда на национално равнище до конкретните факти, резултати. Е, с това не искам да кажа, че сме приключили работата в това отношение. Не искам да кажа, че всичко е идеално. Но между Европа 2020 и плана Юнкер и партньорските споразумения по фондовете за структурно развитие инвестиции се опитваме да, да съгласуваме действията. А, да, тук ми подават, а, подават ми данната, ставаше въпрос за 23% по-ниска незаетост на участващите в Еразъм Плюс. После да вземем ЕСЕ, Европейския фонд за стратегически инвестиции. ние го свързваме с седемте е, магистрални инициативи на Европа 2020. И връзката е, е, е еднопосочна. Осъществявайки национални програми, във всяка държава членка ни настояваме за проследяването на тази връзка. Нашите колеги всъщност работят именно по корелирането на Европа 2020 плана Юнкер и страновите партньорски споразумения. И вече във всяка отделна страна преценяваме, разполагаме ли с най-адекватните показатели за отчет. Втори ви въпрос беше за работната група. Ето вижте сега как се стекоха обстоятелствата. 30 април миналата година. 30 април миналата година изпратих писмо до институциите, молейки ги да <clears throat> представят свои кандидатури за междуинституционалната работна група. Постъпиха някои кандидатури от някои институции и от други не. Не искам да посочвам, но времето мина. И, и така стигаме до 17 декември миналата година когато аз отново написах до всички институции, като им предложих е, някакъв прагматичен подход. Да не чакаме повече за нови кандидатури, да започнат нещата на експертно равнище. Да свикаме поредица експертни срещи, без да се отказваме от формализирането на междуинституционалната група, Но така ли е, че този процес на сближаване ще започне на 22 април тази година с първото заседание на тези междуинституционални експерти. Ще организираме такава среща ние, комисията, за хора от практиката, научни работници преподаватели, хора от парламента съвета и нашите експерти. И резултатите от тази среща ще се впишат в годишното съвещание, което е насрочено знаете вече за 27 септември тази година, за бюджета по резултати и ще си сверим часовниците. По много трудния въпрос, наистина, за това ежегодно недоразумение, тези спорове за нормата на грешка. Според нас трябва да подстъпим отново, напълно прагматично. Първо, да установим нов един разговор по темата какво постигаме с бюджета като цяло. С, с други думи, да обръщаме повече внимание на тези 95,6%, които са без грешка и които дават резултати за нашите съграждани, като питаме какво точно дават тези 95,6%, е, а що се отнася до нормата на грешка, да продължаваме да се стараем да, да я свеждаме до възможния минимум. Аз съм убеден, прочен, чрез опростяване ще постигнем подобрение на това, на това положение ще е, предотвратим грешките. Ще бъдем ли достатъчно решителни да упростим уредбата достатъчно, за това ще видим през едните години. И това е задача за всички ни. И на трето място, все така да търсим един будеш доверие начин да покажем, че корекциите експост свеждат е, реалната норма на грешка много близо до прага на същественост. Аз разбира се не мога да променя поведението на хора, които умишлено лъжат обществото и говорят за това, че тези пари са откраднати не всички. Нали? Дали една сотинка да е, е краденото, е, е, е, не е добре. Но, но, но в повечето случаи става въпрос за неволни, счетоводни грешки. И ние все така ще е, убеждаваме, че е така. Вероятно ще трябва да, да привеждаме повече конкретни примери но също така ще продължим да работим с държавите членки за усъвършенстване на техните отчетни системи. Това, това е очевидна задача. Сега, дали с затаен дъх очаквам всичко това да стане до година? Това по-скоро е риторичен въпрос, мисля, не се нуждае от отговор. Благодаря ви. господин Штац. Благодаря, госпожо заместник председател на комисията. Благодаря ви за отличната работа, която вършите и за съдействието, което е, проявявате. Вие и всички ваши е, служители. вие всъщност отговорите на всички писмени въпроси, които ви зададохме е, в кратък срок, за което сърдечно ви благодаря. Ние ценим това бързо действие, тази, тази прецизност и коректност на комисията, колкото и, и трудно да ви се отдава тя. Три въпроса, е, вероятно, още остават. Първо за тютюнопроизводителите, за споразумението с, с Филип Морис. Мисля, той стича към края на тази година. На предходни две заседания с нашата комисия вие обещахте да излезете с доклад оценка и трябваше това да стане към края на следващата година. И вече 25 дена след това не сме видели такъв доклад оценка, така че аз миналата седмица разговарях лично с вас и знам, че и други очакват с интерес тази информация. Наистина, е, кога е, е, смятате, че ще може да излезете с доклад оценка на отношенията с тютюневите компании? И, и така, значи, кога? Това е въпросът ми. Как ще го представите доклада? И е, парламентът би трябвало, според мен, да, да се включи в този процес, особено, що се отнася до разискванията, посветени на този въпрос с тютюневите концерни. И то в съкратени срокове, мисля, до края на тази година нещо ще трябва да се направи. Много е важно да проведем е, открит дебат по този въпрос. Малко повече информация бих искал да, да получа за това дали има преговори всъщност между комисията Олаф и Филип Морис за продължаване срока на такова едно споразумение. На второ място, преди три години, мисля, Сметната палата излезе с констатацията, че държавите членки са знаели че, или че би трябвало да знаят, че някои от плащанията не бива да се правят. В, по направлението споделено управление, например. Просто някои държави членки пускат плащания, знаейки, че всъщност те са нередни. Тоест още в началото се е знаело, че е допусната грешка. Но, но тук не става дума за отговорността на държавата членка. Като е, комисия, упражняваща е, надзор, е, ние посещаваме огромно внимание и усилия. Господин Мълдър, всъщност от либералите, говори за това за получаването на някакво уверение, на някаква заверка от министрите на финансите на държавите членки, които да се ангажират със, със своя подпис, че са извършили необходимото всички разплатени средства в дадената страна да са редовни. Та, да, не може ли да се намери някакъв начин е, държавите членки да се окажат на висотата на, на отговорността, е, по линия на корекциите евентуално. Е, не бихме ли направили, могли да направим повече? На, на възстановяване на неправилно изплатени суми. В отговорите, които сте дали писмено, казвате, че в някои случаи отнема 5 до 8 години е, за, за възстановяване реално на някои неправомерно изплатени суми. Значи нещо може да се направи и по тази линия. Та, не знам, не би, не би ли трябвало да се упражни повече натиск върху държавите членки? И конкретно зададения към вас въпрос е, ще огледате ли тази методология, тази методика и е, евентуално да, да изберете някакви други по-убедителни средства? за държавите членки. И накрая, вие неведнъж ще се явявала тук пред нас и, и често е, сте е, говорила за е, конфликта, нека така да го наречем, между Олаф от една страна и надзорния комитет от друга. Не веднъж ще се позовавали на, на тези противоречия, обаче е, един от въпросите, с които особено се занимава надзорния комитет, е именно независимостта. Как да се гарантира независимостта? Е, и специално по надзора на бюджет. И по, и по средствата, е, с които разполага надзорния комитет. Собствения му бюджет, фактически. Тези правомощия са иззети от надзорния комитет от генералния директор на, на ОЛАФ. А, ясно е, е, е, от една страна комитетът може да има надзорния независимост, но, но как ще се отнесете към независимостта на отделните лица, съставляващи този надзорен комитет? Е, ще направите ли нещо в тази посока? Да, да укрепите и да закрепите независимостта на надзорния съвет в регламента за ОЛАФ. Ще работите ли конкретно с холандското председателство, така че Целия е, и парламента, и в частност нашата комисия, <clears throat> регламента за ОЛАФ да бъде коригиран в редица отношения, за да засили независимостта на надзорния комитет. Независимостта трябва да бъде абсолютна, трябва да бъде безусловна. Надзорният комитет не би трябвало да, да бъде поставен под какъвто и да било натиск от генералния директор на ОЛАФ и още повече да, да, да, да, да се създадат възможности за кариерно израстване, е, за, за устойчивост на е, кариерата в надзорния комитет, за привлекателност, ако щете, на е, тази работа. Благодаря ви. Uh, uh, Благодаря. Благодаря. Извинявайте, че закъсняваме с доклада за оценката. В края на годината ще имаме резултата. Защо се забавихме? Има две причини за това. Най-напред трябваше да се свържем с държавите членки. Те чакаме информация от тях. И през последната половин година получихме някои от информацията, които ни бяха необходими, но най-важно искахме да разгледаме по-добре защитата на бюджета и доброто финансово управление. Затова искахме да поработим повече с колегите. Работата обаче е напредна, мога да го потвърдя. Ще приключим оценката много бързо и естествено, веднага, щом сме готови, ще споделим заключенията си в парламента. Искаме колегите, които работят по доброто финансово управление и колегите от ОЛАФ да проведат съвместна оценка, да имат възможност за комуникация. Сега вторият въпрос. Няма преговори. Както казах и миналия път, Сега с времевия график не се справихме, не изпълнихме обещанието си, но въпреки това смятам, че хубаво е да излезем с, едно, с една разумна оценка, а не просто да, да излезем с оценка за защита на бюджета, без да включим оценката за публичното, за общественото здраве и доброто финансово управление. Естествено, оценката, когато бъде готова, ще бъде споделена с парламента. Сега на третия въпрос, а именно, че някои държави членки знаят, че плащанията са неправомерни, но не действат. Тук трябва да предприемем две важни стъпки. Най-напред спиране на плащанията, т.е. да се спрат паричните движения и ако не се предприемат съответните мерки, да има нетни корекции. Това е втората стъпка. И трябва да ви кажа, това наистина действа. Като погледнем целият цикъл, има вграден стимул от корективната от корективната мярка към превентивната мярка. Трябва ни повече, трябва ни повече време, за да видим полуките, но по този начин трябва да процедираме. Това е методологията. Идентифицираме грешките, броя на грешките и правим общи корекции. Една обща ставка на корекцията. Естествено, дискутираме въпроса с националните, с националните власти, националните органи и по този начин успяваме да имаме една по-ефективна, по-ефективна корективна намеса. Сега за надзорния борт. Това е много важен въпрос. Парламентът помоли комисията да се занимае с въпроса за отношенията между ОЛАФ и надзорния борт. Аз самата проведох няколко срещи, ангажирах се лично и видяхме, че има много конкретни въпроси, които могат да предотвратят пряка или непряка намеса. От януари имаме изместване на отговорността по бюджета от Олов към, Олаф към комисията. Това беше едното, което направихме. И второто, което направихме, беше обсъждане с холандското председателство – предложим промяна на регламента за ОЛАФ 883 413 Тоест, това са ограничени действия. Ние не искаме да започваме нещо, което не може да завършим. И аз разбирам от Олаф и от надзорния борт. Разбирам, че това би могло да улесни да, да намирането на решения, които съсенчваха целият процес през последните години. Следващият колега, госпожа Аяла Сентър. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за информацията, за писмената информация на е, госпожа заместник председателя, а благодаря и на колегите за положения труд. Искам да подкрепя това, което каза господин Болган за индикаторите. Смятам, че те са наистина необходими. Зная, че вие търсите правилната формула и аз ви подкрепям в това начинание, но важно е да намерим един формат, по който има съгласие – тези забавяния и факта, че няма споразумение за индикаторите, това много ме обезпокоява. Естествено, искаме да участваме в работната група и искаме да намерим едни общи индикатори, по които да се споразумеем. Индикатори, които са измерими. Но това, което ме безпокои, е, че има е, прекален, изтекаемост по отношение на индикаторите. Нещата не са ясни, не са подредени, така че ако можете да ме успокоите, тук бих била благодарна. Искаме да има консенс, това е така, но как да се постигне този консенсус? И на следващо място не би трябвало да има противоречие между индикаторите за Европа 2020 и от друга страна мандата за договорите. Защото имам чувството, че със стратегията 2020 се опитваме да заобиколим някой от мандатите. На следващо място Европейската инвестиционна банка участва се опитва да привлече голяма част от политиците. А именно в такъв смисъл, че голяма част от финансовите инструменти да бъдат политизирани. Искам да ви попитам, госпожо Гъргева, как смятате да се адаптирате към тези мандати и към разпределението на средствата от Кохезионния фонд? Коя страна има най-големи нужди? Това ли ще бъде един от критерия, критериите? Сега, за този пилотен проект за резултатността в рамките на структурните фондове и фонда за развитие на селско-стопанските райони. Тук има един пилотен проект, но в други области, например глава 5 и областта за изследванията, там има много по-голям процент грешки. Аз чух, вие казахте, е, ключът към намаляването на грешките е може би упростяването добре, но нещата сякаш изглежда така, че е, горките научни работници се справят много по-зле от фермерите. Може би за следващата година областта на изследванията трябва също да бъде разбита в страна по страна, за да имаме по-ясен преглед. И на следващо място, одитите. да бъдат насочени и към областта на изследванията. Имам чувството, че при одитите на изследванията контролите са по-малко и одитите са по-малко. Би трябвало да има равнопоставеност при всички области. Трябва да има равнопоставеност. Не би трябвало да има съмнение по този въпрос. Вие казахте, вие е, писахте, написахте отговор на въпроса за табаковата индустрия, тютюновата индустрия. Въпреки това искам да спомена, че Вашите сътрудници са работили допълнително 110 работни дни без да бъдат компенсирани. Как смятате да ги компенсирате? Защото е, тези дни трябва да бъдат и, то, и тези усилия трябва да бъдат възнаградени. Госпожо заместник председател на комисията, имате думата. Благодаря за тези въпроси за индикаторите. Наистина е изключително важно да си припомним факта, че имаме индикатори, че те съществуват в новата многогодишна финансова рамка положихме много усилия да дефинираме целите и съответните индикатори за измерване на напредъка по постигане на тези цели. Ние не искаме обаче да кажем, е, забравете тези индикатори, ще има нови. Не. Искаме да видим как работят тези индикатори и да, и да видим къде има нужда от по-голяма обвързаност, от по-добър от по-добро стримлайнване и да видим какви заключения в самия процес може да направим. Това е дългосрочен процес. Господин Картев още в самото начало каза, че трябва да сме реалистични, нашите цели трябва да са амбициозни, но в същото време трябва да сме реалистични и да очакваме едни реалистични резултати. Важно е да имаме индикатори, които ни помагат да предприемаме подобрение, да подобряваме резултатите. Така че от време на време ще анализираме ситуацията, но в нашите програми така или иначе имаме първоначални индикатори. Сега се Европейската инвестиционна банка. Това е европейска институция, тя трябва да работи в услуга на европейските граждани. Тя има определена независимост, но в същото време има области, в които е обвързана в дейностите си с дейностите на комисията. Особено когато комисията отпуска средства за провеждане, за финансиране на определени проекти чрез Европейската инвестиционна банка. Смятам, че е важно за нас като институции да се уважаваме, да уважаваме мандатите, съседните си мандати и да работим заедно. На заседанията на Екофин аз седя до председателя Хойер и зная, че той се застъпва за силната ръководна роля на Европейската инвестиционна банка, банката да бъде отворена, прозрачна и включваща. Всъщност, всички институции са отговорни в крайна сметка пред европейските граждани и това определя нашата дейност. Сега за финансовите инструменти. Банката има повече знание в тази област, но ние също в комисията натрупваме знание. Нашите колеги се занимават с програмата Косме, например, и тези знания ние се опитаме да ги интегрираме в цялостния процес. Защото в крайна сметка ние сме отговорни за изпълнението на бюджета. И Надя Калвино, тя е не само генерален директор на главна дирекция бюджет, тя е също така, тя също така отговаря за цялостното подобрение на качеството на финансовото управление. Имаме 5000, около 5000 човека, които са заети с областта финансово управление. И за нас е важно да надградим на, на настоящия капацитет и да успеем да направим, да направим дейностите на всеки един от тази общност по-ефективни. Сега, за научната област. Естествено, ние не смятаме, че научните работници са по-некомпетентни от фермерите. За всяка от нашите общност и за всяка програма Ние искаме да има съответен времеви график и съответни ресурси. Ние не искаме да ги натоварваме с ненужни задължения, но както Надя ми подсказва, когато говорим за опростяване, това не означава по-малко контроли. Не, това означава по-ефективни контроли, които да намират слабостите по-бързо и по-ефективно. Така че баланса трябва да бъде намерен. Балансът между упростяване на правилата и укрепване на правилата, не отслабване на правилата. Това не е лесно, но това е нашата цел. Така че контролите стават по-силни като резултат на по-ясни и по-прости и по-лесни за изпълнение правила. Е, правилата са важни, те не бива да се закърпват. И за 110 човеко дни най-добрият начин е да, като благодарим на, е да, да благодарим на нашите колеги, е да ги подкрепяме и да уважаваме техния ангажимент. Защото в нашите служби има много ангажирани хора. Те са прекрасни, прекрасни служители, те са умни, компетентни, ентусиазирани. И наистина те работят много упорито и те трябва да работят много упорито, защото трябва да се справим с по-малко ресурси и да постигнем повече. За да мотивираме тези колеги, може да използваме стимули като признаване на, тях, на, на техните услуги и даване на възможности за развитие в кариерата и естествено да им благодарим. В момента в Европа нашите хора много често се чувстват неуважени, не, недооценени. Ситуацията е сложна понякога. Ние получаваме добро възнаграждение, имаме добри условия на труд и сме привилегировани да работим в тази, в тази среда. Но това е привилегия да се работи в такава среда, но същото време е важно да имаме признанието на нашата работа. Председателката благодаря, но понякога в държавите членки се изисква повече работа за заплатата. Следващият колега, колегата Вали, имаме още трима колеги, които искат да се изкажат. Колегата Вали, моля. Sì, grazie. Cercherò di essere... Благодаря. Ще се опитам съвсем накратко. Първо, благодарности на госпожа комисаря и нейния персонал за всички подробности, които ни предоставиха. Искам да задам въпрос за таблицата за персонала, работещ в европейските институции там виждаме, че пирамидата е обърната с е, основата си нагоре по отношение на персонала. Много е, менеджери, в сравнение с е, асистентите. Много високи позиции, много хора с много високи заплати в сравнение с частния сектор. И това е така от години. Какви мерки се предприемат да се подобри това положение? Още два въпроса. За големите обекти и ремонти. Има проект, който струва 40 милиарда ЖП линията Лион-Торино, Франция-Италия. Направени са проучвания, предварителни е, също е, проучвания, отпуснато е финансиране от 2008 година, т.е. доста години са минали. Комисията е платила около 30% от е, първоначалните оценка от 2 милиарда за предварителни проучвания – после, през 2015, края на декември, са отпуснати допълнителни средства и Доколкото силно се съмняваме какъв ще економ... какво ще е економическото въздействие на проекта, предимно економическото отделно е, има и екологично такова, а, искам да коментирам, освен направените проучвания от комисията и страните членки, няма независими оценки за един проект, който се твърди, че струва 40 милиарда. Но къде са економическите обосновки за това какво ще донесе той, освен чисто националните интереси? Освен това, може би няма да има достатъчно ясно отчитане на средствата, свързани с е, е, бежанците. Задал съм писмен въпрос в това отношение. Комисията изцяло е предоставила управлението на тези средства на страните членки, а също така и дава много пари на Турция, страна в която няма толкова добра система за контрол. Как е, тогава можем да очакваме да има управление на тези процеси? Очаквам нещо специално, така от години, като система за контрол на средствата за бежанците и нищо не виждаме. Как ще получим е, така техническата информация? Хората искат да знаят какво се случва, защото там отиват техните пари. Това са ключови моменти имиграцията и е, големите инфраструктурни проекти. Госпожо заместник председател, HR question. По отношение на въпроса за персонала. Ние в момента прилагаме реформата от 2004 и от 2014. Тази от 2004 е много по-значителна. Тя е, измести назначаването на служители към по-низкото ниво Разбира се, има си и текучество, има си и хора, които са били наети още преди години, минали са през съответните категории още преди е, реформата и те всъщност са, са тези, които сега заемат по-високите позиции. Но що се отнася до съотношението между менеджмент, персонал и служители – ако го сравните с сходни институции, това съотношение далеч не превишава стандартите в публичните институции. Може би в сравнение с частния сектор сравнението е- не е толкова добро, но в края на кращата ние не сме институции от частния сектор. Ако направим сравнение с институциите в публичния сектор, сходствата са много големи. Освен това, както сме посочили в отговорите, има много голяма разлика как се е, оформя това съотношение в различните служби и генерални дирекции според естеството на тяхната дейност. В такъв смисъл на различни места съотношението персонал и е, ръководител е много различно. Е, мога да кажа примерно, че е, в дирекция човешки ресурси или бюджет, съотношението ръководител-изпълнители е съвсем различно от съотношението, примерно, писмени и устни, устни преводачи. Просто естеството на задачите са много значителни на места. Има нужда много повече ръководители. Е, при е, устните и писмени преводачи не е необходимо да има такова ниво на ръководен персонал. Тъй като е, говориме за това, че се опитваме да направим и синергия и ефективност, е, ние се опитваме и да е, работиме по нашите структури по един е, да огледаме така а, хоризонталните, универсалните служби, човешки ресурси, комуникации, информационно обслужване, а също и вертикално в някои от службите, където според нас има какво да се направи. Тоест, никога не забравяме, че е необходимо да подобряваме начина на организацията си. Що се отнася до въпроса връз, ЖП е връзката Лион Торино. Изпратили сме писмен отговор и аз лично мога да говоря повече за заключенията на Олаф, които направиха проучване за тази високоскоростна връзка. Те е, разгледаха дали има евентуално нерав... не правомерности там. Е, през 2015 е, излезе доклада на ОЛАФ с заключение, че няма основания да се счита, че има нередности или измами. Ако има нова информация, аз не я знам. Това е, което аз мога да кажа. После казахте за така смисъл този проект в отношение, по отношение на економическата му стойност и по отношение на въздействието му на околната среда. Това, което мога да направя е да помолим колегите да дадат малко по-пространна информация. За момента аз разполагам със същата информация, която имате и вие, това, което ви е изпратено в писмения отговор. Ако имате желание, мога да ви да потърся и да ви изпратя допълнителни пояснения по въпроса. А въпроса за бежанците. Това, което се финансира вътре в Европейския съюз, се контролира от съответните системи, които съществуват. и е, Комисията, Сметната палата и националната държава. Същото се отнася и за финансирането в трети страни, е, като там се добавя и фактът, че в трети страни ние изискваме да се формулират съвсем конкретни проекти, специално с е, финансов инструмент за Турция, в момента в който започне да функционира, там си има условия. И що се отнася до финансирането, отпускано от комисията, ние работим по проекти и дейности, така че да можем да осъществяваме наблюдение. Колкото по-висок, е рискът, толкова повече ние изпращаме наш персонал. персонал. В хуманитарни акции става дума за бързо отпускане на средства в трудни обстоятелства и още преди години сме взели решение да се създадат местни офиси, където работят е, служители на Европейската комисия. Около 40 е, такива офиси има и хората, е, които работят в тях, е, получават заплати от европейските средства. Те, е, тяхното задължение е да наблюдават какво се случва с отпусканите средства. Мога да ви кажа, че тази служба, която те изпълняват, е изключително ценна за Европейската комисия и не само за Европейската комисия, а и за страните членки, защото те не винаги имат представителство в тези страни и раз, разчитат на нашите хора. И мога да ви кажа, че никога не приемаме информацията с затворени очи. Винаги проверяваме. Колегата Алио има думата. Мерси. Миша колега, мадам на Благодаря, госпожо председател, колеги, госпожо заместник председател, благодаря ви за извършената работа. Аз имам няколко въпроса е, във връзка в частност с разходите и с политическите аспекти на разходите на Европейския съюз за които можем да, да, да съдим именно от, от, от политическа гледна точка, както е направила и нашата докладчица. Но тук а, а, преди всичко бих искал да обърна внимание на законността, на законосъобразността на разходите. А, например, на, на, на корицата на един днешен френски вестник а, който не може да бъде обвинен в евроскептицизъм, с големи букви е записано, че 4,5% от средствата на европейския бюджет са изразходвани неправилно, са прехосани. Това по оценки на Сметната палата е, и, и е, така нататък. Разбира се, публикувано е резюмето от е, доклада на Сметната палата по този въпрос. И отново се връщам на този въпрос за грешките. Не бива ли да се преразгледа това понятие поначало за грешката? Защото може да имаме а, а, грешка на, на, на анализа, грешка на разпределението а, на, на средствата или примерно, ако става въпрос за нарушение на процедурата на обществени поръчки, това вече не е грешка, това е корупция. И ако е, е направен опит за отклоняване на европейски средства от определената цел към друга, е, това вече не е грешка. Значи е, би трябвало да, да сложим граница на друго място и така ще се стигне до далеч по-малко грешки и до далеч повече корупция, евентуално. Но тази връзка, ако ми е, позволите, е, впрочем, както председателя на Сметната палата казва, е, да настоявам за един далеч по-гъвкав подход. На мен ми се струва, че поне по, по мое лично мнение, днес в Европейския съюз сме по-близо до съветския госплан, от едно време, отколкото до субсидиарността. Знаете, един от основополагащите принципи на Европейския съюз. Сега това е философски проблем, но така или иначе. А, какво смятате да направите вие? Ки е сорти d'une d'une organisation qui a fait un audit sur и тук един доклад от една е, неправителствена организация е, е, за един от комисарите от времето на комисията Барозо, които работят сега за транснационални корпорации. Един от тях се е занимавал с околна среда, работи в агрохимически концерн, няма ли там конфликт на интереси. Втори комисар, който е преговалял по ТИТИП, а, а днес а, работи в различни финансови а, дружества, <coughs> които естествено биха извлекли изгода от определено развитие на отношенията с САЩ. Така че, за напред, какво ще се направи, за да не се допусне такова едно нещо? Комисари, които днес а, а, имат сериозни задължения и разполагат с значителна информация начало на Европейския съюз, да се възползват утре от а, а, а, всичко това и да, да не ги намерим в, в, а, този и онзи управителен съвет на, на тази и онази транснационална корпорация в ущърп на интересите на Европейския съюз. Благодаря. Uh, the, uh, Благодаря за нормата на грешките. Разбира се, трябва да се прави разлика между грешка, което е чисто и просто грешка от една страна, и злоупотребата и корупцията от друга. И ние такова разграничаване правим. Ние имаме доказана норма на злоупотреба, далеч по-ниска от нормата на грешка. Става въпрос за доказани случаи, не че всичко сме хванали. Но какво е доказано? 0,2%. Значи 4,4 грешка от една страна, 0,2 злоупотреба от друга. И е, в интерес на, на истината трябва да кажем, че това е установеното. Може да има и повече злоупотреби, които не сме установили, но така или иначе. Разликата е огромна между грешката и злоупотребата. Така вие сте прави, а, а за гражданите е трудно да се, да се направи такава разлика и вече ми зададохте този въпрос как да, да разпространяваме тази информация по-добре, е, да насочим вниманието си и към резултатите. Това би трябвало да казваме. Какво получихме в интерес на хората с тези пари? Това трябва да е акцентът. Е, По конкретния ви въпрос за е, прозрачността на дейностите след приключване на комисарския мандат – сега, комисарите се ръководят от кодекс на поведение, съгласно който е, така наречения период на охлаждане е от 18 месеца. Тоест, е, срок от 18 месеца след напускане на поста на комисар, никой биш комисар не може да започне каквато и да било професионална дейност, без да получи зелена светлина, е, е, одобрение от е, една е, специална комисия по етика специална етична комисия, състав от трима независими, е, високопоставени хора, която комисия може да одобри или не одобри такова искане на биш комисар. 18 месеца по-късно вече е, професионалната дейност на бивши комисари не подлежи на такъв преглед. И мога да ви кажа, е, в качеството си на заместник председател на комисията, отговарящи за кадровите ресурси, немалко случаи сме имали, в които бивши комисари са искали такова разрешение, имало е резерви и, и а, е, е, одобрение не е давано. В никакъв случай процесът не е автоматичен. И в това отношение е необходима прозрачност. Има страница в интернет, прочим, от която всеки отделен гражданин ЕЦ Европа ЕУ, Transparency прозрачност, наклона черта FX, for Commissioners, етика комисари. Мога да ви изпратя връзката. Всеки гражданин може да се осведоми за кариерата на бивши комисари. Има идеи за засилване на този режим и те ще бъдат разгледани. Току-що сме възприели този начин на работа, трябва да видим каква работа върши, да изчакаме още малко, да направим равносметка и ще видим какво можем да, да направим. Госпожа Аяла Зендър има още допълваш въпрос. Аз и себе си съм поставила на списъка на изказващите се. Благодаря. Е, благодаря. Вие говорихте, е, отговорихте на въпрос на господин Штас за тютюновите концерни, но кога конкретно можем да получим оценката на споразуменията с тези концерни? Бихме искали да си кажем мнението. Да, да, извинявайте, че не отговорих на този въпрос. Е, в тази връзка казах, че работим. Скоро ще бъде. Като казвам скоро, имам предвид седмици, не месеци. Но не искам е, да ви давам е, точен срок, защото по-скоро дължа продукта да е качествен, оценката да е надежна. Но, но до седмици ще имате доклада. Да, аз също исках да задам един въпрос, но всъщност исках и да благодаря и то съвсем конкретно и директно. Благодаря ви за това, че никога не ни излъгахте. Често задаваме въпроси, които не са много приятни, лицеприятни, въпросите са задълбочени, много са подробни, а вие винаги ни отговаряте в подробности. Благодаря ви за това. Аз също зададох въпроса си в писмен вид. Имаше е, конгрес на Олаф за Рива, в Рива и разбрах, че на един оператор за предлагане на услуга се е платило 30 000 евро, а вие казахте, че всъщност това е било сума от 180 000 евро. Благодаря ви за тази информация. Предполагам, че по този повод ще имаме някои допълнителни писмени въпроси, но нещата не са толкова стресни, колкото бяха в началото. Две неща искам да засегна, е, неща от вашите отговори. Това, което ни изпратихте за Европейската инвестиционна банка и Сирия. Тези 102, 202 е, милиона евро, които е, ще отидат към Европейската инвестиционна банка, за тези пари е интересно ни е да знаем какви инвестиции в Сирия са направени, кой точно е по получил тези пари. Но не знаехме до момента за тази информация. Благодаря ви за нея. Сега, това, за което искам да ви попитам. А, човешките ресурси. Въпрос 38 и отговора му. Имаме много висок процент болнични в комисията специално. Това е, е сравнима е, степен на болнични като на един строеж, например. Според мен това е много висок процент. И ако погледнем е, колко средно един човек е бил болен, ще видим, че 65% от работници, от служителите са били болни и 90,4 дена са били болни тези хора. Това са почти 4 седмици. Е, моят въпрос е какви са вашите заключения по повод на това? Вие сигурно сте се занимавали с този въпрос също. И на второ място, вашият въпрос за турмо... Е, отговор за турмоза. Мисля, че тук трябва да погледнем по-специално. Интересуваме до кога може, кога може да мислим за нови методи, за нови процедури. Разбрахме, че разходите за тормоз са много високи, около 50 000 евро на случай, т.е. има нужда от действие тук. И на следващо място въпроса за членове на кабинета без конкурс, този, те така наречените парашутисти. Нямаме, нямаме е, данни от 2014 година. Ще повторим този си въпрос, защото не получихме отговор на него. Искам да ви благодаря още веднъж за изчерпателните отговори. Знаем, че не винаги е било така. Знаем, че понякога службите подготвят подробни отговори, които след това биват, стават доста обтекаеми. И имам въпрос към Сметната палата 23C. Става дума за препоръката за удължаването на правното основание на финансовите инструменти. Препоръка е към комисията да, да, да о, разшири времевия обхват. Би било хубаво, ако комисията може да изпрати своето становище по 23 цей. Госпожо заместник председател, имате думата за отговор. Благодаря, госпожо председател. Искрено ви благодаря за признанието. Ние се постарахме е, да отговорим е, максимално изчерпателно по възможностите си. За Сирия е, ще ви предоставя информация в последствие. В момента не, не разполагам с информация, за да ви отговоря. А, по въпроса защо има нарастване на отсъствията по болест, на броя им проучваме въпроса, е, ние го констатирахме и в е, изследване на, на мнението на служителите. Е, кое най-вече тревожи хората? Стресът е повече, свиването на, на щата, но и общо по, по трудната среда, в която се живее и работи в Европа. Тази година е, в отговор на въпроса ви какво ще направим, тази година е, започваме една нова програма е, Fit at Work. Значи, за, за добра форма на работа, нали, от, значи, първо да предотвратяваме нервното пренапрежение. Разкрили сме нови възможности за е, е, физически е, занимания и упражнения в сградите на комисията, за участие в спортни прояви. На трето място в три от нашите столове, е, е, въвеждаме менюта, е, които са по линия на тази програма в добро здраве на работа, но най-важното е четвъртото. Четвъртата мярка е повече гъвкавост при определенето на работното време, повече възможности да се работи от дома, при гъвкаво работно време. Особено важно е това за, за семействата, за, с малки деца, за, за майките. И също така се опитваме да, да, да схванем причината. По-добре -по да, да напипаме основната причина за нарастването на броя на тези отсъствия по болест, особено продължителните. Нали, понякога става дума за ден-два, но, но понякога е, се отсъства и, и за по цяла година. Освен това, вручваме е, риска от злоупотреба е, с това право на отпуск по болест. Работим с ръководителите на, на персонала в това отношение. Както що се отнася до, до риска от нервно претоварване, на служителите. Аз съм особено загрижена от този проблем. Но също така е риска от неравномерното разпределение на натовареността. А, значи, и, и вниманието, което отдаваме на подкрепата за усъвършенстването на средния ешелон ръководни кадри и, и преструктуриране на, на, на този ешелон, е насочена и, и към това. Е, средните, ръководителите от средно ниво да, да работят по-добре по отношение на подчинените си, по-правилно да разпределят натовареността. И а, е, в тази връзка но, новата, новата а, е, мярка, новата ни идея при оценка а, работата на ръководителите е, да се гледа по-скоро как управляват те подчинените си, а не само единствено какви резултати е получило звеното им. Да, за Сирия, за Сирия е ясно. За, за Сирия ще ви дам. имаш още един въпрос. А, за, за, за Тормоза. За Тормоза по-настоящем по-скоро насочваме усилията си към подкрепа, към, към а, консултации. На този етап нямаме намерение да преразглеждаме политиката или, или правилника, с изключение на политиката на многообразие. Е, отдавайки по-голямо внимание на, на разликите между хората, на, на индивидуалността на всеки, бихме могли да преодолеем е, трудностите на работа, в това число тормоза. На този етап обаче нямаме намерение да преразгледаме политиката си срещу тормоза. Съсредоточаваме вниманието си върху провеждането на тази политика и върху причините за отклоненията от нея. Като, като фокусът е върху многообразието и е, обръщам поглед към госпожа Сука. Надявам се, че е, е, съм ви отговорила. Благодаря. Благодаря. Мисля, че въпросът за болничните и за развитието в областта ще, за тях ще говорим и по-нататък. Е, мисля, че е разумно. И така, с това приключваме и изслушването. Сметната палата има думата сега. Господин Лазаро или господин Кардив? Кой иска от вас двамата да вземе думата? Моля. Thank you. Thank you, Chair. Uh, concluding, I would... Благодаря ви, госпожо председател. В заключение бих искал да уверя вашата комисия, че все така ще подкрепяме е, парламентарния контрол, който упражнявате и също време ще бъдем на ваше разположение впрочем, е, на разположение на комисията, в подкрепа е, пред лицето на предизвикателствата, които тя преодолява. Благодаря. Благодаря, ще се опитам да бъда и бърз и, и да говоря бавно. Няколко неща, е, госпожо председател. Участието на сметната палата в работата по бюджетния процес, за да не остане и сянка на съмнение, е, е, ще зачитаме е, пределите на независимостта, но във всеки случай няма да отказваме да допринасяме своето експертно становище, където това е възможно. По отношение на останалите глави, имаме още една година, предстои междувременно да оценим опита на трупа от първата година. И за мен не остава съмнение, че вие проявявате интерес като комисия, е, с което ние ще се съобразим. Що се отнася до оптимизирането на показателите, по-голямата вътрешна съгласуваност помежду им, е, госпожа комисарят е права. Е, много е трудна тази работа. Но ние се натъкваме на лица възможности, да мултиплицираме, да, да, да повишим ефикасността е, от е, показателите от количествени и качествени. Дори по трета глава е, тази година има някои конкретни подробности по показатели и, и, и зададени цели. Така че бих насърчил комисията да, да упорства е, е, в тази е, посока, да се вслуша в препоръките, които и даваме в това отношение. Благодаря. Ще ни пишете ли писмо по 23C или ние да ви пишем? Да, да, благодаря. Само за да, за да сме сигурни. Не, не, не, вие няма нужда да ни пишете, ние. Ние ще ви а, изпратим писмен отговор, колкото се може по-скоро. Да, е, благодаря. А, докладчицата. А, е, аз имам немалко не неща, вероятно и аз по-добре трябва да ви пиша вместо а, е, да се изказвам сега. Но а, в заключение на тази процедура аз първо бих искала да благодаря на комисията, на, на всеки го в комисията и на, на заместник-председателката лично за отличното съдействие, за отличните писмени отговори, които винаги сме получавали. Е, благодарим за съдействието и на Сметната палата. Както знаете, освобождаването от отговорност е непрекъснат процес е, и аз се надявам тази година е, да бъде полезна за следващата и така нататък и така нататък за всички подобни цикли за напред. При все това, според мен, отговорите на комисията, които бяха отлични, не мисля, че те са все пак напълно удовлетворяващи. В някои отношения не съм удовлетворена. Е, питах се да изясня някои неща. Все още не съм удовлетворена от отговорите, които получих по приоритетите на плана Юнкер. Да няма е, ясно разпределяне, да няма възможност за недвусмислено е, разпределяне на европейския бюджет по всеки от приоритетите на плана Юнкер е противоречие – Именно е, с принципа на бюджета, основан на резултати и цели. Но имам още е, едно-две неща. Та, според мен все още е преждевременно да, преждевременно да, е, да, да говорим за окончателното ни решение по освобождаването от отговорност е, Имам някои общи съображения, но някои конкретни. Първо, е, по изпълнението бихме искали е, комисията да помисли как дългосрочно да съгласува финансовата, многодишната финансова рамка от една страна и политическия цикъл, които се разминават по-настоящем. На второ място, комисарят максимално скоро би трябвало да гарантира по-тясна връзка между е, целите по 2020 от тази страна и партньорските споразумения и оперативните програми на държавите членки. Е, нещо конкретно имам по управлението на Генерална дирекция селско стопанство. Е, ние вече разговаряхме с представители на тази дирекция. Там трябва да се формулират нови цели, нови показатели, за да се гарантира по-справедливо разпределение на средствата по общата селско-стопанска политик. Е, е, що се отнася до приходната част? Комисията следва да се ангажира, че ще даде нов стимул на инициативата от 2013 година за въвеждането на обща е, политика на, за, за преразглеждане на, на участието на държавите член, членки и специално за изчисляване на брутния им национален доход. Този въпрос бе повдигнат и миналата година по повод на тази процедура. Пето, ние в значителна степен се солидаризираме с исканото от Сметната палата в случая за дългосрочен план в касово изражение, план на паричните потоци. И това също бе повдигнато като въпрос миналата година. както бе споменато по време на изслушванията и днес от някои колеги, предвид особеното внимание, което дават медиите и европейската общественост на въпроса за почтеността на, на комисията, необходимо е кодекса на поведение да действа наистина добре, така че комисията би следвало да се ангажира периодично да преразглежда кодекса на поведение на комисарите, за да се преодолее този проблем за въртящите се врати. Не мога е, е, да не спомена европейските училища. Бихме искали комисията е, да действа изпреварващо, така че препоръките на Сметната палата от 27 ноември 2015 година да бъдат изпълнени. Трябва да се ангажира комисията в това отношение. 8. Цен, е, специфичните странови препоръки. Генералните дирекции на комисията е, би следвало в съответните си отчети за дейност всяка година е, да докладват за своя принос за страновите препоръки от Европейския семестър. Девета точка експертни групи. Комисията следва да се вслуша в исканията на парламента при приемането на бюджета за 2014 година. 10. Десета точка са три конкретни въпроси, които не, не, не, няма да, да развивам. Вече много се каза. И три ангажимента трябва да поеме съответно комисията. Първо за тютюневите концерни и споразумението с тях. На второ място ОЛАФ. И на трето място миграцията и политиката на убежище. И разбира се, госпожо заместник председател, ако вие искате да се ангажирате с още нещо, аз с удоволствие ще приема тези ваши допълнителни ангажименти. Е, доста неща обсъдихме по време на, на това заседание. И на мен ми се ще е, комисията да формулира такива ангажименти и е, под някаква форма, писмена, евентуално писмо или изявление на, на комисията е, което би трябвало да постъпи преди е, разговора ни с е, докладчиците в сянка и разискването на проекта доклада по освобождаване на комисията от отговорност. Знаете, че проекта доклада ще се разиска в нашата комисия на 23 февруари. Надявам се, че по един приятен начин завършваме това изслушване. Благодаря на всички ви за съдействието. Е, на всички ни предстои тежка работа, но мисля, че е, тази годишната процедура ще приключи отлично. Благодаря ви. Ja, damit sind wir am Ende der heutigen Sitzung. И така с това приключваме днешното заседание. Следващото заседание е на 28 януари сутринта и с това ви желая Приятна вечер, госпожо заместник-председател. Вие надвишихте работния си ден днес, но въпреки това ви желая приятна вечер. Мисля, че освен това е хубаво Олаф утре заедно с трудниците си, да, че ще има едно хубаво парти. Желаем всичко хубаво на партито. Довиждане.